Good afternoon, colleagues. We're going to make... Добър ден, колеги. Трябва да започнем, защото имаме натоварен дневен ред. Благодаря на колегите, които са тук на време. Приемане на дневния ред. Ако нямате възражение, може да считаме, че дневния ред е прият. Съобщение на председателя. За съжаление нямаме превод на хрватски и гаелик препоръки на координаторите по правило 205, назначаване на докладчици, госпожа Грапини, социалисти-демократи, ще бъде докладчик по автоматичен обмен на данни а, при регистриране на превозни средства в Чехия. А, госпожа Щетина, същото за Португалия. Аз съм докладчик за автоматичен умен на данни с, във връзка с дактилоскопичните данни в Гърция. Господин Бони за е, новите психоактивни вещества. Госпожа Гал за Етяс, госпожа Хименес е, Бесерил ще бъде също докладчик по второ четане на предложението а, относно рамково решение 500, 757 за минимални изисквания и така нататък. Госпожа Спинели от ГУЕ докладчик по доклад за собствена инициатива за плурализма сред медиите. Господин Павел ще бъде докладчик по споразумение между Европейския съюз и Република Маврици, Републиката на Сешелите, Бахамските острове, Антигуа и Барбуда и Федерацията Сенкиц Китс и Невис. Е, приемате ли тези препоръки? Да. И сега минаваме към е, делегирани актове и актове за предложение. На 18 септември ние получихме а, е, проекта на комисията за да решение 2572 относно рамката за убежище, миграция и фонда за и интеграцията. На 19 септември получихме проект от е, Комисията за променяне на решението на Комисията 1316 от 1 март 2017 година, е, приета в рамките на годишната програма на Генерална дирекция правосъдие. Е, като основният регламент е 1381 от 2013. Това бе съобщено на всички членове на комисията на 22 септември и имаме и вътрешен срок за възражения. Ако имате някакви възражения, моля да ги спратите до секретариатът преди 6 октомври 2017 година. И днес в 18.25 ще гласуваме електронно. Много молим да подготвите картите си за гласуване. И още нещо. Миналата седмица в а, Тунис с, с, се срещнахме с а, е, представители на парламента, гражданското общество, международни организации, включително представител на е, Върховния комисариат и Международната организация по миграция. Е, ние представихме работата, която извършваме по тези теми. Споменавам го, защото стана ясно, че а, защото на делегацията бе съобщено, че е необходимо дългосрочно решение на проблема, за да се осигури стабилност в региона за да, за да могат да се предотвратят и дейностите на престъпните групи. Трябва да споменеме важната роля на Тунис за е, урегулиране на мигрантските потоци. включи включително улесняване и облегчаване на визовия режим и по по-задълбочено сътрудничество с Европейският е, съюз. Е, разбира се, през следващите седмици ще ви представим един по-подробен е, доклад на делегацията, която проведе мисия в страната, но просто исках да спомена, че свършихме много голяма работа и самата, самото посещение беше твърде а, наситено. Ако нямате някакви допълнителни въпроси, преминаваме към точка 3. Става дума за кратко изслушване, за да се направи оценка на политиката за борба с наркотици, актуално състояние на законодателството в Европейският съюз. Благодаря на всички от тези, които са тук, за да ни помогнат да извършиме тази оценка. На 20 юни 2017 година съвета прие втория план за действие за осъществяване на Европейската стратегия 2013-2020 година. Е, днес ще изслушаме представители на европейските институции, агенции, експерти и на заинтересованите страни, които ще ни е, представят състоянието на нещата, включително и предизвикателствата, пред които сме изправени. Нашите докладчици свършаха огромна работа. Мисля, че и другите колеги ще се включат в дискусията. Е, но днес е, ще изслушаме няколко много интересни презентации, така че сега първо бих е, помогна, помолил е, нашите докладчици да не надвишават 8 минути, за да имаме възможност за а, е, въпроси. Първият е, наш докладчик е господин Данило Билота, който представлява EMCDDA а, той ще ни представи а, състоянието на нещата на основата на доклада на Европейския съюз за 2017 година. Благодаря ви за мен. Аз ще бъда много кратък. Аз ще се спра на четири проблема от многото, които са залегнали в нашия доклад. Но ще се спра на четири основни проблема. Свръх дозите, новите наркотици, канабиса и оценката. Тъй като това е на темата на, наш, на нашето изслушване. Нямаме много добри новини. Вече е, трета година установяваме увеличението на смъртните случаи от е, свръхдози. Е, И новите, новите наркотици също са причина за увеличаване на тези смъртни случаи също така се, се наблюдава увеличение на смъртните случаи сред млади хора. Възможно е да, да има превенция на а, свръхотпотребата на, на наркотици а, чрез а, альтернативни начини на лечение, предписание на заместители – Разбира се, това е един много спорен въпрос в много държави членки. Няма единодушие по въпроса, но това е един от начините за предотвратяване на смъртни случаи, просто за съживяване, за оживяването на някои наркомани. Десет държави членки са разрешили използването на налоксона, като в някои държави членки има и специални помещения за употреба на наркотици. Второ, на конференцията в Лисабон до година ще се съберат над хиляда експерти по въпросите. Ние ще излеземе с така нареченият, наречените европейски насоки. Ние, ние ще представиме това, което знаеме относно различните типове вещества, ще, ще разговаряме с различни представители на различни групи, като се започне от децата, мигрантите, многогодишните потребители на наркотици, хората в затворите и така нататък. Новите психоактивни вещества. Тук става, тук тук става дума за една все по-висок, по-висок риск е, за, за, за, същата щастие положението не е такова, каквото е в е, Съединените щати. Ние все пак не, не, не сме достигнали до това равнище и се надявам, че никога и няма да достигнем. Както виждате тук, оповестяването на новите наркотици. Виждате от 2005 година до 2016 година. Извършили сме проследяване на стотици нови видове вещества, които са се появили на пазара през 2016 година виждате това, че това количество спада и виждате в синьо, в дясната страна, така наречените синтетични опияти. Новите фентели са вещества, които се, които се появяват в много малки количества, но това е едно много концентрирано вещество, от което могат да бъдат произведени огромно количество дози. Виждате в шишенцето с фентанил Необходими са само 2-2 мг за получаване на огромно количество а, а, хапчета и потенциалният пазар за, този, за това вещество е просто огромен. Трето, канабиса. Канаб, канаб, канабиса трябва да бъде обсъден, тъй като това е, е наркотика, който е обект на най-много обсъждания и който е най-употребяван в цяла Европа. Смятаме, че ежедневните потребители са около 3 милиона в Европа, като 88 е, милиона е общият брой на потребители в Европа. И печалбите от употребата на това вещество са над 9 милиарда евро годишно. А, ти по големият брой арести на трафиканти на наркотици са в областта на канабиса. Виждате, че в някои държави членки законодателството се промени, но в момента нито едно европейско правителство не предвижда декриминализирането на употребата на, наркотици, макар че този проблем е в сърцевината на дебатите, както на гражданското общество, така и на парламентите в много от страните. Ние тук има едно представене на законодателството в различните страни. Ще приключа с една оценка, господин председател. Публикуваме насоки за оценки на положението в различните държави членки, като някои имат, разполагат с е, сериозни изследвания, които им дават възможност да направят една цялостна и задълбочена оценка. Виждате тук а, раз, а, различните стратегии, прилагани от различните държави членки и включително различните вещества, включени в тези стратегии. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Балота. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Уте Стигел от Генерална дирекция ХОМ на Европейската комисия. Тя е, отговаря за политиката за борба с наркотиците и ще ни представи плана за действие на Европейския съюз по отношение на наркотиците. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ме поканихте на днешния дебат. оглед изработването на политиката, Европейската обсерватория набира необходимите данни и разработва съответните инструменти, за да може ние да разработим плана за действие и политиката по отношение на стратегията ни за наркотиците. Основните постижения на Европейската стратегия – са видими през последните години. Така, например, на европейско равнище имаме един рамка за държавите членки и останалите заинтересованите страни. Дават се насоки за начина по който да се постигне консенсус в тази политика. Това е основното постижение на тази стратегия. Настоящата стратегия се прилага до 2020 година. Направихме оценка на първия план за действие по прилагане на стратегията в областта на наркотиците. Оценката бе направена тази година, след което излязохме с съобщение, което е видно на нашия интернет сайт. Там са обявени резултатите от оценката. Разгледали сме възможностите за допълнително подобряване на стратегията и това е отразено в новата стратегия за наркотиците, която бе прията на 20 юни тази година. Нека най-напред да кажа няколко думи за резултатите от оценката. По отношение на намаляването на търсенето на наркотиците, видно е, че тенденцията е доста смесена. По принцип, основно картинката е положителна по отношение на прилаганите превентивни мерки, но данните не ни показват значително подобряване на положението по отношение на търсенето на наркотиците, зависимостта от наркотици, социалните рискове и вреди като цяло. По отношение на намаляването на предлагането на наркотици, в това отношение има подобрение в сътрудничеството на правоохранителните органи. В оценката обаче стана ясно, че предлагането на наркотици си остава непроменено. Няма признаци за намаляване на това предлагане. Броят на сезираните незаконни наркотици не се е променил значително през последните години общия брой престъпления, свързани с наркотиците, продължава да е същия, дори има известно увеличение. Увеличило се сътрудничеството на европейско и международно равнище по отношение на борбата с наркотрафика. Като Европейският съюз е все по-единен на международната сцена и гласът му се чува все по-силно. Научната и развойна дейност по отношение на наркотиците напредва. Разработват се различни дейности. Една от тях е мрежата на Европейската обсерватория. В рамките на тази мрежа има точки за контакт във всички европейски държави, в включително и в Турция, и в Норвегия, като тези точки за контакт предават необходимата информация и знание на компетентните органи. Разбира се, има различни органи, като Европол и СЕПОЛ, които също дават своя принос за предоставянето на информация за наркотиците. Uh, that... В оценката се стига до заключението, че заинтересованите страни са съгласни, че процесът трябва да продължи и че трябва да се изготви нов план за действие. В началото на март ние приехме новия, предложихме новия план за действие и той бе прият на съвета през юни. Плана за действие не е нов. Той взимства от прилагащата се стратегия, която ще се прилага до 2020 година, но в него има и някои по-актуални моменти, които сега ще ви опиша. Какви са новостите? По отношение на стълба за намаляването на търсенето на наркотици. В плана за действие се говори за използването на новите технологии за информационните и комуникационни технологии, използването им за превентивни цели. Определено тези технологии могат да бъдат използвани за тази цел. Има и друга дейност, която е насочена към застаряващите потребители. Има дейности, които уязвимите. Са насочени към по-уязвимите общности, като например мигрантите. Засилват се мерките за намаляването на риска, например в заведението за решаване от свобода. Възникват някои нови проблеми, като например потреблението, инжектирането на налоксон, който бе споменат преди малко. Това са вещества, които могат да бъдат използвани, за да се предотврати умирането на хората от свръхдоза. По отношение на стълба за намаляване на предлагането на наркотици също има някои новости. Тук вървим към прилагането на индикатори за намаляване на предлагането. Тези индикатори бяха прияти през 2013 година. Упоменаваме бързото прилагане на MPS пакета. Зная, че този пакет най-вероятно ще бъде гледан на втората пленарна сесия през октомври от Европейския парламент. Разглеждат се альтернативните на альтернативите на различните санкции, които се предлагат. Това ще бъде разгледано в рамките на естонското председателство. Включен е и въпросът за новите технологии за продаване на наркотици, продаването им по интернет, например. По отношение на международното сътрудничество, в плана за действие се дава възможност на Европейския съюз да говори в един глас на международната сцена, отразяват се европейските приоритети сред приемането на документа УНГАС, който е референтен за тази цел документ на световно равнище. Това е документа на специалната сесия на Общо събрание на ОНЕ относно наркотиците. Относно събирането на информация, набираме такава за законодателството по отношение на канабиса. Колегата преди малко спомена този момент. употребата на канабис е широко обсъждана днес в Европейския съюз. Това е свързано също така и с финансирането на терористични групи, както и превеждането на мигранти и трафик на хора и контрабандата. Това е новият елемент в плана за действие. Както вече казах, вече сме към края на стратегията, която изсича през 2020 година и аз ще се радвам, ако Европейският парламент се включи в създаването на новата стратегия за следващия период. В този контекст бих искала да спомена и с това ще приключа че предстои да бъде изготвена външна оценка на работата на Европейската обсерватория. Тази оценка ще завърши в началото на 2019 година и най-вероятно тази оценка също ще бъде взета предвид при изготвянето на Европейската стратегия по отношение на наркотиците. Благодаря, казва председателят. Сега ще чуем Канта Лиже е консултант в една консултантска фирма. Господин Лиже е един от авторите на оценката под заглавие Преглед и оценка на европейската политика в областта на наркотиците, която бе поръчена от комисията Либе и бе публикувана през ноември. Господин Игър, който е съавтор на това проучване, също трябваше да е наш гост днес, но за съжаление той не успя да дойде. Господин Лиже, имате 10 минути за презентация на вашето проучване. Благодаря, господин а, председател. Аз много работя с Европейския парламент и с Европейската комисия, най-вече Генерална дирекция ХОМ, по отношение на оценките на въздействие и други проучвания. Колегата Джеймс Игър трябваше да е с мен днес, но не успя да дойде. Бихте ли пуснали следващият слайд, ако обичате? Трябваше да направим оценка на европейската политика в областта на наркотиците – Целта ни беше да погледнем общия подход на политиката. Взехме предвид и документа на ООН. Преждеговорившите доста говориха за дейността на европейско равнище, нещо, което и ние правим, а след това разглеждаме и политиките на държавите членки. Взехме за пример 7 от тях – Чехия, Германия, Испания, Холандия, Полша, Португалия и Швеция. На този слайд не виждате, че взехме предвид и три е, държави, не членки на Европейския съюз, като например Швейцария, Уругвай и САЩ. На базата на събраната информация трябваше да изготвим сравнителен анализ на политиките на тези държави членки взаимодействието между различните държави, организации, между европейското равнище, световното равнище, националното равнище, също трябваше да бъдат взети предвид. Взели сме предвид и документа на специалната сесия на Общо събрание на ООН. На базата на това трябва да се изготви законодателно предложение. Проучването бе поръчано миналата година, ако не се лъжа, бе публикувано през ноември или декември 2016 година. Много от препоръките, които ще чуете от нас, вече или се прилагат, или са взети предвид, както чухме това от двамата гости, които се изказаха преди мен. Следващият слайд. Тук ще видите малко повече за европейската политика в областта на наркотиците. Виждате тук някои от основните елементи. Създаването на обсерваторията през 1993 година. Това полага основите за набирането на знание и доказателства за употребата на наркотици, както и основа за мониторинг на тяхната употреба. Нещо, което бе споменато и малко по-рано. Мрежата на обсерваторията, която включва експерти от всички държави членки, те набират данни и доказателства, за да може да се изработи политиката на европейско равнище. В тази стратегия и в плана за действие интересното е следното. Петте цели, първите две от тях са намаляване на търсенето и на вредите и а, изкривяването на пазарите. Това са двете основни цели, които са изключително важни в националните политики. Следващият слайд, ако обичате. Разполагаме с ограничено време, така че няма да мога да ви опиша 200-те страници на проучването, но ви препоръчвам да го видите на интернет сайта на Европейския парламент. Разгледали сме две конкретни държави, които преследват различни цели в националните си политики по отношение на наркотиците. Швеция. Основната цел на нейната политика е да има общество, в което не се ползват наркотици. Швеция свързва своята политика в областта на наркотиците с останалите политики по отношение на допинга, на алкохола и така нататък. Идеята за общество без наркотици все още присъства и тя се прилага чрез целенасочена политика. Другата крайност е Португалия чиято цел е да се намали, да се намали вредата от наркотиците. Целта е да се намалят вредите както за отделните физически субекти, така и за обществото като цяло. 99 2001 година идеята беше да се намали а, криминализирането на тези, които използват наркотици и да се премахне лишаването им от свобода. Системата е много интересна. Ако ви арестуват а, е, с притежание на наркотици, вие трябва да се срещнете с някой лекар, който да ви а, насърчи да минете през някаква терапия. Така че потребителите на наркотици се вкарват в системата на здравеопазването, а не в заведенията за лишаване от свобода. На следващо място. Забелязахме някои пречки пред ефективността на европейската политика в областта на наркотиците. Един от важните елементи е, че е важно да не забравяме, че политиките могат да бъдат ефективни, ако бъдат разглеждани в контекста, в който действат. Като че ли никоя държава членка не е постигнала някакъв значителен успех по отношение на намаляване на употребата на наркотици. Още нещо, което искам да подчертая – Това са усилията на обсерваторията да набере интересни статистики, като се има предвид, че различните държави членки използват различни показатели. Швеция, например, се характеризира с доста хора, които са загинали от свръхдоза. Което означава, че а, всеки един човек е бил тестван за свръхдоза, след като е починал. Има тенденция към прилагането на политики за намаляване на вредите от наркотиците – все повече се приема и започва да се регулира употребата на канабис. Много а, милиони бяха инвестирани в а, проучвания за ефекта от канабиса. Смятаме, че е важно да подчертаем отново значителната роля на обсерваторията по отношение на набирането на данни и започването на дискусии по темата, изготвянето на насоки и така нататък. Говорихме малко и за специалната сесия на Гаранта асамблея на ООН. Използва се един подход базиран на 7 стълба. Изключително интересно, е, тъй като е явно, че дискусията продължава на международно равнище. Относно предложенията, бих искал да кажа следното. Проучването бе публикувано през ноември. Важно е обаче политиката винаги да се базира на доказателства. Ефективността на различните политики е много важна. Така, например, посочихме ролята на различните work centers – Научната и развойна дейност трябва да се насочи към последствията в обществото на политиките в областта на наркотиците, както и на разходосъобразността. Споделянето на информация между държавите членки, разбира се, е от съществено значение. На следващо място. Ново аргумент, свързан с дискусията за канабиса. Ще трябва да говорим за канабиса, защото в момента се води дискусия за него. И накрая приемането на 7 стълбовия подход за бъдещето на Европейската стратегия за наркотиците. С това приключих. Оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Благодаря. Въпроси ще задаваме от края на заседанието. А сега давам думата на Яри Лилко от Европол. Център за тежка организирана престъпност. Ето ще ни говори за сътрудничество в областта на правоприлагането. Благодаря, господин председател, за тази възможност да участвам в нашето изслушване. Ще се спра на следните теми. Е, престъпни пазари, оценка на разследването в областта на наркотиците, достъп до оперативно разузнаване, и така нататък. През 2016 година се установи, че с 12% се увеличават престъпленията и ние подпомагаме на държавите, подпомагаме държавите членки за провеждане на разследвания в областта на престъпления, свързани с наркотици. И нашата работа на Европол се увеличава през 2013 година бройката беше много по-малко, отколкото през 2016 година, когато а, разследванията бяха над 5000. Средносрочно оценка на стратегията тук доказа, че правоприлагането няма особени последици с остротата на проблема. Над една трета от престъпните групировки е, в Европейският съюз се занимават с трафик на наркотици, и, но през 2016 година само 2% от приход престъпните приходи са били е, сезирани или конфискувани в Европейския съюз. През 2016 година бе извършено оценката и, както казах, по-малко от 2%, от 2 от активите на престъпните групировки бяха конфискивани. Може да се каже, че синтетичните наркотици все представляват все по-голяма заплаха за човешкото здраве в Европейския съюз. Също така търговията онлайн на наркотици, както и а, това, че а, чистотата на предлаганите вещества се увеличава. А, изпълнителният директор на Европол а, предложи да се направи една вътрешна оценка с цел увеличаване ефективността на нашата работа. На основата на тези препоръки бяха изработени следващ, следните следния план за действие, една програма, е, създаване на програмен съвет, включващи представители на държавите членки както и оценка на сътрудничеството между държавите членки и Европол. Трябва да се увеличи да, до достъпа до данни относно незаконната търговия от трети страни и да се, да се установят условията, при които ще бъде извършен трансфер на данни към трети страни. Ясно е, че трябва, че трябва да се е, измени мандата, правомощията на Европол с цел по-добро сътрудничество с е, трети страни. за да могат да се намерят необходимите решения. На второ на, на, на, на, на второ място трябва да се разработат и усъвършенстват е, механизмите за наблюдение на финансовите потоци и разследването трябва да бъде насочено много по към замръзване, замразяване и конфискация на активи на третио място. Все повече и повече се увеличава продажбата на наркотиците по интернет – Тът и трудно е да се установи в цялостната в, на целостният онлайн пазар, какво точно, какъв е дела на незаконните вещества и наркотици. Затова трябва да се промени съответната законова рамка, урегулираща този вид търговия. А, повече, повече от половината държави, държави членки смятат да изменят своето законодателство, за да го приведат в съзвучие с решението на Европейският съд от 2014 година. Трябва да се направи и една много по-задълбочена и подробна оценка на състоянието на правните рамки в целия Европейският съюз. От тук нататъка от държа, дър, държавите членки заедно с Европейската комисия и различните агенции трябва да създадат един списък на приоритетите за 2018-2021 година. Трябва също така да бъдат набелязани основните предизвикателства и да се прилагат препоръките на оценката към един много по-реактивен подход на Европол по въпросите на разпространението на наркотиците в Европа. Сега минаваме към госпожа Катрин Шифър от Регенбук група която ще се спре на политиките на ЕСЕ и държавите членки за борба с наркотиците в перспективата на местната и местните и градски органи на властта и участието на гражданското общество в изработването на съответната политика. Имате думата. Uh, Благодаря ви за това, че ме поканихте. Аз съм Катрин Шифър. Ние организираме и координираме Европейската мрежа за социално включване и здравеопазване от 2014 Четвърта година. Ще се спра на ролята на Европейската гражданско общество и форума на гражданското общество в областта на наркотиците и какви са а, постиженията през последните години. Ще се спра и на някои препоръки. Първо, нашата мрежа. Ние сме мрежа на гражданското общество, е, като работиме предимно за социалното включване и здравеопазване от 2004 година с финансиране от страна на Европейската комисия. Ние инициирахме няколко европейски проекта в тази област наши члено, нашите членове са на брой 200 и 220, представляващи различни организации на гражданското общество, като целта е да свържеме научната, развойната дейност с практиката и политиките в тази област. През последните години наблегнахме на е, потреблението на наркотици и намаляване на вредите за човешкото здраве и обществото. И също така работиме и по проекти, свързани с хепатит С и употребата на наркотици. Нашият е, форум почива на зелената книга, издадена от комисията през 2006 година. От, от тогава зап, зап, започна така нареченото така наречения неформален момент с представителите на а, гражданското общество. следващата. Как функционира форума? Целта беше да имаме балансирано представителство, както от гледна точка на, на идеите, на идеологията, както и да имаме балансирано представителство от географска гледна точка. Необходимо беше да се уточни правомощията на форума и да има ясни е, критерии за участие. като се осигури от една страна една приемственост в работата и възможност за непосредствено и бързо реагиране на събитията и промените в политиките. Реши, реши се, че плана за действие и стратегията трябва да бъдат основните документи в които да послужат за правно основание на нашата работа. Орген. Първата ни среща се състоят през 2007 година и различните организации на гражданското общество трябва да подновяват своето членство на всеки две години. В началото беше трудно да постигнем някакъв консенсус и докато днес на форума функционира много по-ефективно, той е добре структуриран с председател, заместни председатели, работни групи. А, така оставихме малко идеологията на страна Тук бе представен до голяма степен на плана на действие. Трябва да кажа, че ние приехме с голямо задоволство плана за действие, прият през 2017 година. който включва много проблеми, които ние считаме за а, много важни в а, момента. Освен а, форума за гражданството общество, имаме и допълнителни проекти и инициативи. От 2016 година координираме европейски проекта за участие на гражданското общество на европейско равнище и на национално равнище. Започнахме и работа по един нов проект – и той ще бъде координиран от фундацията Анна Лифи. В заключение Разбира се, всички искат гражданското общество да участва по-активно, включително и политиците. Ние можем да се гордееме с начина по който сме го организирали. На национално равнище има още какво да се желае в много държави членки, но същевременно трябва да посочиме и понякога увеличаващите се трудности пред неправителствени организации, представители на гражданското общество за вършене на работа в съответните страни, известна натиск се, се упражнява над тях и аз лично смятам, че много, че много често в оценките и прегледите на цялостната политика в областта на а, наркотиците не се взима достатъчно предвид гледната точка на гражданското общество и на неправителствените организации. Благодаря, казва председателят. И сега Агнешка Шинявска, която представя Drug Policy Network от Полша, която ще ни и която е председател на полската мрежа, да ни представи гледната точки на нейната страна. Благодаря ви. Бих искала най-напред да благодаря на комисията Либе за тази възможност да се включа в днешното изслушване. Аз а, зная, че Европейския парламент а, се вслушва в гласът на гражданското общество. В настоящата дискусия за Европейската стратегия за наркотиците бих искала да добавя нещо по-различно. Нещо свързано с местната и градска перспектива. Използването на наркотици се концентрира най-вече в градовете. Този проблем е най-видим там. Историята показва, че европейските градове винаги са били начело при разработването на нови новаторски стратегии и те допринасят за националните такива. Ето защо трябва да видим какви са градските практики, защото а, те насърчават добрите практики. Един полезен инструмент, който показва ефективната градска политика е декларацията от Варшава – Имаше една важна конференция през 2016 в Варшава и накрая бе прията декларация. В тази декларация са събрани добрите градски практики, които трябва да се прилагат в европейските стратегии. Въпреки, че Европейският съюз има добър план за действие, разработва прогресивна стратегия в областта на наркотиците, много често липсва местното измерение. В декларет резолюцията се постановява, че градовете трябва да поемат отговорност за оформянето на политиката по отношение на а, наркотиците и трябва да прилагат добрите практики съобразно а, техните специфични нужди. Това са десете точки от декларацията от Варшава. Мисля, че първите три са най-важните. Там се казва, че а, политиките трябва да бъдат координирани от градските власти, а решенията трябва да се взимат на база на доказателства и след допитване до гражданското общество. Градовете трябва да влагат новаторство в политиката по отношение на а, наркотиците. Без новаторство няма напредък. Политиката не трябва да се насочва към потребителите на наркотици, а трябва да работи в сътрудничество с, с здравните и социални органи. Необходимо е да се вземе предвид и становището на неправителствените организации. Има е, различни организации, които работят в това отношение. Целият текст на декларацията от Варшава е на разположение на вебсайта urbandragpolicies.com Така че, моля ви, ако сте съгласни с а, тези изявления, с декларацията, отидете на интернет сайта, където ще намерите целият текст – бихте могли е, да се подпишете дори и да се присъедините към декларацията, ако сте съгласни с изложеното в нея. Не искаме декларацията от Варшава да се превърне просто в е, един лист е, хартия. Искани се тя да се превърне в нещо много по-важно, в важен инструмент, който да показва как градовете да водят ефективна политика по отношение на наркотиците. Въпреки, че Европейския съюз разработва собствена стратегия в това отношение и се допитва до гражданското общество, начинът по който стратегията се прилага в различните държави е различен. В Западна Европа – има много новаторска и модерна политика, която е насочена към превенция на употребата на наркотици, намаляване на вредите от тях и така нататък. От друга страна обаче, други държави и градове прилагат съвсем различна политика по отношение на наркотиците. Моля да пуснете следващият слайд. Голям пример за един такъв напредничев подход е Дания, Копенхаген, където се прилага една а, ефективна, въпреки че понякога спорна, стратегия за хероина. Има скенер, предлага се и медицинска помощ за тези, които използват, си инжектират опияти. за да не се инжектират наркотични вещества. Има и програми за обмен. Има и стаи за инжектиране на наркотици, така наречените H17. Стаи. Организира се също така ам, посещение. Ние посетихме общината и попитахме защо е взето решение в Копенхаген да се предоставя такава услуга с тези стаи. Отговорът беше, че това е един ефтин начин да се помогне по най-ефективен начин на хората, които използват наркотици и по този начин са по-безопасни градовете. Програм... Различни програми са се разработвали през последните 10 години. Тази програма ще продължи, защото тя има човешки облик, ефективна е и е ефтина програма. Другата крайност имаме държави като Полш. За съжаление, там има ограничен достъп до услуги, които дават възможност за по-малко вреди. Хората, които о, са арестувани с притежание на наркотици, е, ги грози Три години затвор. Там се прилага съвсем различна а, политика по отношение на наркотиците. Затова смятам, че е много важно да се вземат предвид различията в политиките на държавите членки. Ето защо преди три месеца един член на Европейския парламент, господин Михал Бони, организира един експертен панел с представители на здравеопазването и на гражданското общество. Изслушването беше посветено на политиката в областта на наркотиците. Господин Михал Бони и изпрати писмо на председателя на Комисията на регионите с доклад от панела. в този контекст бих искала да подчертая огромното значение, което играе Комитета на регионите и неговите членове – тъй като те допринасят за включването на политиката в областта на наркотиците в местните и национални стратегии. Следващият слайд, ако обичате. Благодаря ви. Още веднъж бих искал да ви приканя да се подпишете под декларацията от Варшава, ако сте съгласни с това, което се казва в нея. Thank you very much, uh, Ms. Shinevska. Um... Благодаря, госпожо Синяшка. Сега преминаваме към последният ни гост. Благодаря ви на всички, че се придържахте към темата и се вписахте във времето. Последният е, ни гост ще ни даде гледната точка на съвета, госпожа Алена Корбатова, заместник-председател на хоризонталната работна група по наркотици. Тя ще ни представи актуална информация за директивата за психотропни вещества. Господин Бони, който споменахте, е докладчик по регулирането на наркотичните вещества от страна на Европейския парламент. Както знаете, нашата комисия очаква да се приеме важен законодателен пакет, след като приключат междуинституционалните преговори. Сега нека да чуем докъде сме стигнали от госпожа Корбатова. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента, дами и господа. Държавите членки направиха всичко възможно, за да гарантира, че законодателният пакет ще бъде финализиран всички очакваме да бъдат предприяти последните стъпки в тази насока. Очакваме до края на годината да приключим работата по пакета. Дълъг път изминахме, но задачата ни наистина беше трудна, както Чухте и днес новите психотропни вещества са огромно предизвикателство за Европейската общност. До тук през последните десетилетия малко държави страдаха от използването на синтетични опияти. Сега обаче те се разпространяват в много други държави, така че приемането на подобно законодателство ще помогне на държавите членки да се справят с това ново явление по-ефективно. Бих искала също така да отбележа, че Европейския план за действие за периода 2017-2020 година, който бе подробно обсъден, е изключително важна рамка за държавите членки, тъй като така те ще могат да моделират националните си стратегии – Имаме една рамка, която почива на факти, дават се примери за начина по който трябва да се действа, ако разбира се, човек желая успешно да прилага политиката за борба с наркотиците. В допълнение към работата ни по психотропните вещества се разглеждат и други теми които са част от плана за действие. Новите психотропни вещества обаче са важна тема. Преди няколко седмици имахме една специална среща на координаторите, която бе посветена на темата, за да се обмени информация между държавите членки във връзка с актуалното състояние на нещата. Стана ясно, че трябва да се намалят вредите от употребата на подобни вещества като цяло. Много държави освен десете, които вече прилагат а, а, мерките, биха искали да се присъединят към инициативата, за да предотвратят смъртните случаи, които възникнаха в някои от а, държавите членки. Някои от другите теми, които сега обсъждат държавите членки на базата на плана за действие – е въпросът за санкциите. Тази тема бе разгледана и в рамките на предишния план за действие, но в новия план за действие темата е много по-експлицитно разгледана. В работната, хоризонталната работна група по наркотици в момента обсъждаме използването на альтернативни вещества в държавите членки, защото ако желаем да бъдем ефективни и да решим проблема, трябва да приемем, че пристрастяването е заболяване, а не престъпление. Трябва да вложим повече усилия в прилагането на тези мерки на национално равнище. Отново бих искала да кажа, че мерките, които са описани в новия план за действие – и по-специално мерките, свързани с новите психотропни вещества, са наш приоритет в работната ни група. През следващите месеци новите психотропни, психоактивни вещества ще бъдат обсъждани, тъй като те са важна тема. ще разгледаме въпроса за това как държавите членки могат да предотвратят разпространяването на подобни вещества, предлагането им и евентуални допълнителни мерки, които да позволят постигането на зададените цели. Важно е да отбележим, може би също така, че новият план за действие включва индикатори, които са много по-конкретни в сравнение с предишния. Ако вземем предвид на насоките на Световната здравна организация, например, ще видите, че новите индикатори ще ни дадат възможност да направим по-добра оценка на това дали сме постигнали целите си 2020 година, отколкото сега. Благодаря ви. Е, не казахте е, цялото заглавие на доклада за психоактивните вещества. Аз очаквах да чуя името на доклада. Е, исках да видя как се произнася точно тези вещества. Опитах неколкократно, но не успях. Благодаря ви за предоставената актуална информация. Колеги, видяхте, че имаме много гости. Докладчиците ще се съгласят с мен, че това беше необходимо, за да чуем колегите от агенцията, от правоохранителните органи, от неправителствените организации, от комисията. Важно беше да имаме такова изслушване. Важно беше да разгледаме тази тема, която не винаги, по която не винаги задълбаваме на нашите заседания. Сега да чуем членовете на парламента. Господин Бони, докладчик по регулирането. Uh, Благодаря. Благодаря на всички онези, които представиха дейността на своите институции както и на представителите на гражданското общество. По този начин вече имаме една съдълбочена, подробна картина на състоянието на нещата. Така че благодаря и на организаторите на това изслушване. Бих искал да благодаря на нашата агенция, Европейската агенция за свършената работа, за изследванията, за анализите, които са ни предоставили, защото е, подобна, подобни данни са много необходими и важни и цялата агенцията е, е едно много ценно звено. А, сега, когато работиме по директивата за нови психоативни вещества, ще имаме възможност да включиме критерии за по-добър, по-добра оценка на риска. Необходими са анализи, необходимо е сътрудничество с националните контактни точки, и агенцията всъщност установява, установява тази координация. В някои държави членки, някои правителства прилагат или изработват политики, които имат за цел по-доброто прилагане на европейското законодателство, докато в други държави членки, като че ли е, така има известно загърбване на тези проблеми. Така че е много важно да подтикваме точно тези държави членки да хармонизират своето законодателство е, добре ние се опитваме да промениме нещата на, на практика. От, от друга страна, тук беше казано многократно, че правоприлагането не се отразява по някакъв много изразен начин върху положението на нещата. Така че целта е да видим как, как, как да спомогне защото правоприлагането да има преки резултати, как да помогнем на тези държави членки, които имат някакви проблеми, как да задълбочиме и улесниме обмена на данни с трети страни, които вече са създали необходимата правни, правна рамка, за да предотвратиме различните престъпления, свързани с приемане на наркотици и да усъвършенстваме като цялостно системата за обмен на информация. Необходимо е, разбира се, да имам много по-тясно сътрудничество вътре в Европа между националните е, организации, органи. Нямаме много добри постижения през годините. и е, необходимо е да се предприемат да се, да се предприемат онези крачки, защото потребителите на наркотици да не бъдат считани за престъпници, а като хора с проблеми. И, не, и ние не, трябва да водиме борба не точно срещу тях, а срещу производителите на вещества, и на наркотици не само в Европа, а и в целия свят. Знаете, че интернет е, е станал източник на възможности за придобиване на псих, психоактивни вещества и наркотици и трябва да помислиме как да водим и борбата с разпространението им по интернет. Така, на пето, на пято, на пето място ролята на НПО в борбата срещу наркотиците. А, как а, мерките да достигнат до хората, които имат нужда от помощ, как да, увели, да у, улесниме контактите и да разшириме мрежите, както каза Агнешка. От европейска гледна точка, европейските институции, комисията, парламента, ние трябва да подкрепяме мрежите, всички мрежи и да им подпомогнеме да се разпространят най-добрите практики, най-добрите е, резултати. И още нещо. Какви са заключенията? Според мен е три. На първо. Или четири. Първо, да приспособиме нашите политики, е, общоевропейски и национални, към новите реалности, борба, превенция, пре, превенцията и оценката на риска. Второ, когато говорим за превенции, и и борба с наркотиците, трябва да подкрепиме, да, да подпомогнем нашите правоприлагащи агенции, как да им помогнем да, да постигнат по-добро, по добро информация. И трето, тук беше повдигнат въпроса да се започне един по-обширен дебат върху канабиса. Ние от една страна трябва да бъдем много предпазливи, за да нямаме идеологическа дискусия, но същевременно трябва да умееме да, да слушаме и да чуваме различните гледни точки. И на последно място създаването на, на мрежи, които да спомогнат за по-доброто, по-добрия обмен на информация. Августин. Благодаря, колеги. Бих искал да, пом... да благодаря на всички колеги за важният обмен на информация. Много сложна тен... тема. Чухме как гледната точка на различните агенции, обмен на информация между различните агенции, Европол. И въпреки обаче всички взети мер, мерки чухме, че има увеличаване на смъртните случаи от свръхдози, както и няма а, намаляване нито на предлагането, нито на търсенето. Двадесет 24 милиарда са печалбите на престъпния свят за свят, сметка на човешкия живот. А, но каква, какви са последиците навсякъде, по улицата, в обикновения живот. Особено като знаеме, че наркотици могат днеска да се купат навсякъде и най-вече по интернет. А като погледнем мерките, които се вземат в САЩ, как, какво можем да да е, почерпиме като положителен обед. Е, смятате ли, че легализирането на пушенето на марихуана в някои е, американски щати доведе до някакви положителни резултати? Господин Чеховски. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Аз е, винаги съм доволен да видя, че такива изслушвания се състоят в Европейския парламент, защото наистина може да придобием една обща представа за този проблем. Виждаме кои са е, различните ситуации. Например, Има в Чешката република различни проблеми и виждаме какви са броя на, какъв е броя на съществуващите наркотици. Но тези наркотици могат също да бъдат произведени на територията на Чешката република. Но по време на този дебат стана дума за новите психоактивни вещества и виждаме, че Европейския парламент приема въпросите, които касаят тези нови психоактивни вещества. Но става дума да се види какви са тези, именно тези вещества, които през последните години са записани в този списък и да видим какви са различните форми на производство. Проведохме в петък три дебата в нашата страна в различни центрове, в различни затвори. И се установява, че разпространението на тези вещества, най-известните като марихуаната, не става дума за марихуаната и за психоактивни вещества, но дебатът, който се състоя, касаеше това, че затворниците, задържаните лица започват да си дават сметка за последствията от тези нови вещества, които последствия могат да бъдат абсолютно е, пагубни за поведението. И това нещо касае също и потреблението, което потреблението от страна на младите хора. Някои напитки, например, някои, където с, в които са поставени такива вещества и а, дори по някой път се увеличава ефекта от а, тези вещества. Видяхме, например, по време на посещението в Марокко, че въпросът е доста сложен и трябва да се разглежда общо, глобално. Ние имаме програма за лечение, за помощ на лицата, които е, са болни от е, спин. И групата от тези лица са зависими от е, приемането на различни наркотици. Трябва да видим каква е тази програма. Не става дума само да се осигурят пари за превенцията и за лечението на спин, но става дума да се е, разгледат и другите проблеми, които всички са свързани с това. И необходимо е да се обменя информация не само с Съединените Американски щати, но трябва да видим какъв е проблемът, така както той съществува в африканските страни. Виждаме, че в Африка има страни, които са зависими от тези наркотици, но трябва да видим също и каква е ситуацията в Русия, в Мексико. Имах възможност да разговарям с лица, които казаха, че наркотиците, които пристигат в Чешката република, се изпращат в е, различни колети, които идват от Китай. И този въпрос вие също го повдигнахте, но виждаме, че става дума за такива неясни е, системи, които позволяват да бъдат заплатени, поръчвани такива наркотици. Трябва да видим общо каква е ситуацията също и с марихуаната. Какво е потреблението? По време на едно посещение в ЮДТ ние чухме като заключение какво би станало, ако, примерно, марихуаната се продава свободно. Тя няма да изчезне, но ако започнем да продаваме този продукт в търговската мрежа, в този момент не, няма да става дума за 60 крони, а за 300 крони, за 130 евро, дори повече. Всичко зависи от качеството, разбира се, на веществото. Ето защо трябва всичко да се обмисли, да се видят какви са научните данни, какви са проучванията, които се провеждат. И тези вещества, ако е, се ползват особено от младите, това е нещо, което е много отрицателно. Ако ние легализираме марихуаната, ако наложим този аспект, трябва да видим какви ще бъдат отрицателни последствия също и от, е, от тютюна върху здравето и да видим какъв подход трябва да приемем. Може да видим какво става в Калифорния, където наркотиците не са толкова примамливи. Е, мисля, че действително трябва да се проведе една е, дискусия, един дебат, който да бъде открит и справедлив, защото не става дума само за легализирането и за свободната продажба, но трябва, може би, да се видят е, всички, да се разглеждат всички аспекти, да се вземат под внимание всички страни на тези въпроси. Имам известен опит в това отношение, трябва да го кажа и виждам какво е положението по-настояще ми и въпросите свързани с е, наркотиците отиват отвъд това, че някое вещество е разрешено или не, дали има нарастване на уси засилване на консумацията, дали имаме превентивни програми. Това е дебат, който трябва да отиде отвъд всичко това. Благодаря, Томас. Игнатио. Sì, grazie, grazie Presidente. Beh, io condivido alcune delle osservazioni fatte dal collega. Благодаря, господин председател. Аз споделям това, което каза колегата за по-леките наркотици, което според мен не е обсъдено в Европейския парламент. Факта, че е много трудно да се тази тема да бъде поставена в центъра на дебата, дори на парламентарен равнище. Много е трудно, защото има много, много различни виждания, когато се говори за наркотиците, които са нещо лошо. Но трябва да, като законодатели, трябва да помислим по-спокойно и да знаем, че репресията на леките наркотици, хашиша, марихуаната струва изключително много като усилия от страна на правоопазващите е, сили, както беше обяснено, по-голямата част от арестите и е, е, обикновено са за по-леките наркотици. Така че харчим изключително много пари за репресията на това и диспо. А, ако тези наркотици бъдат озаконени, ако те се продават нормално на пазара, ще е, отнемем изключително много пари от е, организираната престъпност, а тези пари могат да бъдат днес, да бъдат е, отново инвестирани в репресията на наркотиците, на по-сериозните и по-тежки наркотици. Това е според мен важно. 2019 е срока за новата позиция, която ще бъде подновена, разбира се. И може би това е, е повод за да стигнем до една позиция от страна на парламента. Разбира се, ще бъде добре да е позиция на Европейския съюз по тази тема. Но не трябва да изхождаме от чисто идеологична гледна точка, трябва да бъдем по-практични. Мисля, че това е по-добре за всички. Благодаря. Благодаря. Да, наистина проблема е огромен и, и не, разбира се, не го обсъждаме в този формат, в който трябва, но има много причини за това. Това има, разбира се, последици върху цялото общество, върху правоприлагането като цяло и така така. Може би да оставим малко време за отговорите. Господин Бони, имате ли още нещо да кажете? Не. Сигурни сте. Може би. Не, няма нужда да всичките да взимате думата. Ако искате просто да реагирате по някои от ключовите а, проблеми, засегнати от колегите, или просто някакво заключение да представите. Както искате, какъв, какъвто искате ред, какъвто искате ред, разполагаме с няколко минути. Изведнъж да подчертая за господин Бони и за другите, че днес се опитахме да имаме едно така всеобхватен поглед на нещата предвид а, а, значимостта на темата, не можем да й отдадем необходимото време, но опитваме се наистина да имаме така широко виждане. Да, да реагирам на казаното по психоактивните вещества, новите психоактивни вещества. Ние участваме в един проект за оценка на положението в различните държави членки. Но системата за ранно предупреждение не функционира в повечето държави членки, защото няма достатъчно добра, достатъчно добра координация между а, отговорните органи и ОНП. понякога неправителствените организации имат по-добро познаване на положението на нещата на улицата, какви са веществата, които се потребляват а, повече и а, не могат да предадат тази информация, за да може това да се включи в а, плана за реагиране. Но а, от, от друга страна има веще, вещества, които вече не се използват като копена. А, нютракса, който е едно ново вещество, което е много опасно, се използва все повече и повече. Така че, може би просто някои вещества трябва да бъдат декриминализирани, да се включат нови, просто да има по-добра реакция. Е, господин е, е, Делата. Искам да кажа няколко думи с отказаното от господин Бони. Благодаря ви за вашата подкрепа за а, за помощта, която ни оказвате, защото не имаме по две нови вещества на седмица, които се появяват. Така че анализа на риска е от огромно значение за да знаем какво да забраним и какво не е. За това са необходими ресурси. Е, защото пазарите просто избухват. Благодаря, господин Бони, за помощта. И във въобще цялата ваша комисия. Дебата. Парламента, вашата комисия играят много важна роля, защото те са, те са рупора на европейските граждани и те някак си пренасят тяхните виждания в международните организации. Това води до а, а, така подразяване на а, мненията, състоянията в а, международните документи, преразглеждането от страна на ОНЕ на документите, това, което а, Европейския съюз направи през последните 10 години. Канабис е също една много значима тема и подхода към този проблема. Също така по законното или некриминалното потребление на марихуана в Съединените щати. Какво може това да бъде разгледано в Европа? а, какви са приоритетите на Европа спрямо американските, защото нашите приоритети на първо място са публичното здраве. Но хубаво е като цяло да имаме и повече информация за развитията на нещата. Да, имате думата. От името на Европол. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Много от преждеговорившите споменаха значението на обмена на информация. Разбира се, това е от съществено значение. Регламента за Европол и нашите IT инструменти са предвидени за да събират данните, които се подават от държави членки. тези данни включват всякаква форма на престъпна дейност. И имаме система за обмен на информация. Имаме възможност да събираме в този контекст информация за трафика на наркотици. Могат да се регулират и някои оперативни дейности, Това е много важно за нас. Може да се стигне до много по-ефективно конфискуване на инструменти, участвали в престъпната дейност. Разкриват се огромни възможности за престъпните организации да разгръщат своята дейност. Затова е важно да има добър обмен на информация. Необходимо е да подчертаем и значението на сътрудничеството с трети държави. Това е свързано не само с наркотрафика, но и с други форми на престъпна дейност. Електронното пазаруване набира все по-голяма скорост, особено при закупуването на нелегални вещества. Това означава, че трябва да се разработят и допълнителни инструменти, тъй като тези вещества могат да стигнат до потребители, които са с различно местонахождение. Затова смятам, че сътрудничеството с трети държави може да ни бъде от изключителна полза. В Европол имаме лиезон офисър и за САЩ, включително и с Американската агенция за контрол на наркотиците. Друг е въпросът как да се справим с проблема на разпространение на наркотици в интернет. Нуждаем се от оценка. на последствията от канабиса в американското общество, за да можем да видим каква е степента на безопасност от неговото използване. Благодаря, можем да чуем и представителя на комисията, но знае, че госпожа Стивън зададе конкретен въпрос и тъй като много хора ни гледат в интернет, бих искал да кажа, че че може би ще е добре а, да чуем и представителя на Европейската комисия. Благодаря и аз да кажа нещо за ООН и това, което ще се случва до 2019 година. Ние отблизо следим целият процес. Целта на Европейския съюз трябва да бъде да се запазят постиженията от документа на специалната сесия на Общото събрание на ОНЕ за наркотиците. Колегите, които участваха в преговорите знаят, че не трябва да се гледа на този документ като на даденост. Някои държави се опитват сега да отстъпят, да направят крачка назад от вече договореното. Добре е да имаме един балансиран подход и именно той е залегнал в документа на ООН. Поддържа се редовна връзка с различните държави, включително и с САЩ. Обменяме информация с колегите от САЩ относно ефективността и резултатите от политиката по отношение на канабиса. Това е една от темите на следващото ни заседание. Със сигурност тя ще присъства и в дискусиите ни по време на следващите срещи. Имаме и консултации, предвидени с Китай. Така че е, смятаме, че това е от полза, тъй като много от прекурсите на МПС идват, прекурсорите на МПС идват от там. Плана за действие трябва да включва действия за канабиса. Това действие е пряко свързано с събирането на данни и научната и развойна дейност набиране на допълнителна информация за политиките в областта на канабиса не само в Европа, но и в световен план. И на базата на събраната информация ще може да разработим политиката, която пожелаем. Относно политиката за борба с наркотиците като цяло, бих искала да кажа, че според мен е, на нея и липсват приоритети. Ако сравним тази политика с други, които сега са в център на вниманието, политиката по отношение на тероризма или по отношение на мигрантите, можем да видим, че тук като че ли нямаме достатъчно приоритети. Трафика с наркотици задейства големи суми пари и големи престъпни организации. Затова смятам, че е необходимо да наберем допълнителна информация – за да може, след като разполагаме с цялата такава, да оформим и нашата политика. Едно от заключенията на оценката беше, че мерките по отношение на предлагането на наркотици за сега не дават търсеният ефект – Важно е да разгледаме различните приоритети на европейско равнище. Наркотичните вещества са един от десетте приоритети, залегнали в този политически цикъл. Това е от мен. Благодаря ви. Сега ще приключим с изслушването, но преди това бих искал да благодаря на всичките ни гости за чудесните презентации те могат да бъдат те са на разположение на интернет сайта и могат да бъдат свалени. Господин Бони също се включи в дискусията. Чухме и гледната точка на съвета. Определено нашата комисия проявява интерес към наркотичните вещества. Както казаха и колегите, това е голяма отговорност. Не винаги отделяме достатъчно време за темата и за връзките с правоохранителните органи, но това е тема, която има големи последствия върху обществеността. Предлагам да продължим да поставяме акцента върху темата. Наистина чудесно изслушване проведохме. Благодаря ви още веднъж. Благодаря и на членовете на парламента, които продължават да проявяват интерес към темата. Благодаря ви отново, колеги. Кратка пауза до 5 часа, когато ще продължим с следващата точка от дневния ред. Още веднъж благодаря на всички. Okay, colleagues, um, let's make a start. We have quite a crowded agenda in the afternoon, so um, our rapporteur is... Докладчикът ни е тук последващата точка от дневния ред, така че да преминем нататък. Точка четвърта по пътя към цифрова търговска стратегия, разглеждане на проекта на становище. Докладчик Лен Гедика Млинар ще чуем презентация от нея. След това ще чуем докладчиците в сянка. Готова ли си? Заповядай. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че трябваше да ме чакате. Аз тичах насам, както и всички останали. В проекто становището съм се опитала да включа всички аспекти, свързани с трансфера на данни в търговската политика. В европейската търговска политика трябва да бъде прозрачни и отговорни, за да може всички граждани да се ползват от растежа, да имат работни места, но също време трябва да отговорим на днешните предизвикателства в търговско отношение. Договорите на Европейския съюз обвързват Европейския съюз да защити личните данни. Тази защита не подлежи на предоговаряне и а, винаги подобна а, клауза е била неподлежаща на договаряне в търговските споразумения. Същевременно трябва да има свободен пренос на данни в Европейския съюз. Регламента за общия регламент за защита на данните кодифицира един от инструментите, които вече се използват за международните трансфери, задължителните корпоративни правила и предвиждат две допълнителни опции за трансфер на лични данни, сертифицирането и етичния кодекс. Комисията трябва внимателно да изготвя правила за трансфер на лични данни, включително и в рамките на споразумение за свободна търговия, тъй като тези правила трябва да бъдат в съответствие и да не накърняват правилата по отношение на защитата на личните данни. Защитата на личните данни е основно право и е, важна, за да може да се има доверие в цифровата търговия. Европейската комисия трябва да действа като а, зададе референти за плавното а, подаване на данни на международно равнище. За тази цел трябва да се предвиди консултация с компетентните органи преди и по време на договарянето на международни или търговски споразумения, които потенциално може да се отразят на защитата на личните данни. Смятам, че търговските споразумения могат да подобрят дигиталните правила. Неутралността, криптирането на данните в търговските споразумения могат да засилят защитата на свободата на словото. Необходимо е да разгледаме всички форми на цифров протекционизъм, като например неоправдани изисквания в това отношение. Подобен вид протекционизъм е в разрез с разпоредбите за защита на данните на Европейския съюз. Високите стандарти в това отношение ще улеснят търговската дейност и според мен Защитата на личните данни винаги трябва да се разгледат и в контекста на цифровата ера. Благодаря ти, Ангелика. Сега започваме с докладчиците в Сянка. За две минути ще чуем всеки един от тях. От името на Мил Радев, Роберта. Заповядай. Благодаря, господин председател. Господин Радев не можа да присъства днес. Той иска да благодари на докладчика за изготвянето на балансираното проекто становище. Той смята, че текстът е много практичен, имайки предвид нарастващото значение на а, цифровата ера. Той ще внесе изменения, които ще бъдат изпратени най-напред на докладчика като по никакъв начин тези изменения няма да бъдат в разрез с проекто становището. Благодаря от името на социалистите и демократите Моника, която ще се изкаже от името на Мария Грапини. А, в мене е наша дайки не е пани Грапини, а е цела наша Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика за работата по това досие. Изключително важно е да се подчертая, че Европейската стратегия трябва да налага налагането на спазването на нашите правила във всички търговски споразумения. Статистическите данни, научните данни и тяхната цифровизация са важна част от цифровия бизнес модел. Важно е това да се вземе предвид в економическите дейности. Нашите стандарти ни дават възможност да се справим с предизвикателствата на цифровата економика. Европейските компании са изправени пред сериозни предизвикателства, като например непрозрачните регулаторни рамки на други държави съхраняването на данните и така нататък. Европейския облак и Европейското право на интелектуална собственост също имат отражение върху темата. Правилата трябва да бъдат изготвени по такъв начин, че да се борят с цифровия протекционизъм и в съответствие с защитата на личните данни. Необходимо е да направим така, че да се спазва принципа на нетна неутралност, защото достъпът до неутрална мрежа е важен, за да се предотврати концентрирането на интернет мощ. Трябва да се улесни достъпа на малките и средни предприятия, които са активни в тази сфера. Всички държави членки трябва да се възползват от цифровата търговия, за да може всички да могат да се справят с проблемите, свързани с достъпа до пазара. Ако всяка държава а, работи самостоятелно, това може да доведе до закъснение. Важно е да се увеличи прозрачността в различните процедури. Трябва да се борим и с корупцията, да прилагаме международните конвенции и принципи. По този начин ще се стигне до хармонизиране на стандартите. От името на госпожа Грапини бих искала още веднъж да благодаря на докладчика. Надяваме се, че всички докладчици в Сянка ще могат да работят заедно. Ние ще допринесем за добрите резултати. Благодаря. Благодаря от името на ЕКАРЕ, от името на господин Долтън. Ще чуем Хелга Стивенс. Господин Долтън се извинява, че не може да присъства на днешното заседание. Ще изчета някои коментари от негово име. Благодаря на докладчика за нейната работа по настоящето становище. Аз също съм докладчик по вътрешния пазар и е, защита. Аз също съм докладчик по темата в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Първо, съвсем основателно докладчик докладчикът твърди, че защитата на личните данни не подлежи на предоговаряне в търговските споразумения. Нашите стандарти са едни от най-високите в света. И защитата и доверието, които вдъхват в бизнеса и потребителите, са изключително важни, за да се разгърне потенциал на цифровия пазар. Тези стандарти гарантират защита на личния живот на нашите държави и националната си... на нашите граждани и националната сигурност на нашите държави. Опитваме се да постигнем модерен цифров режим под формата на тази цифрова стратегия. На следващо място не трябва личните данни да се използват от чужди държави под маската на протекционизма. Цифровия протекционизъм неоснователните изисквания в това отношение са в разрез с нашите правила по отношение на защитата на лични данни. Не трябва да се блокира търговията, да се спира потока от данни и да се пресървява достъпа на нашите потребители до световния пазар. Тези правила трябва да бъдат спазвани премахването на изискванията, свързани с местонахождението, са наш приоритет. Тези споразумения трябва да се. Търговските споразумения трябва да бъдат разглеждани глобално. Трябва да се стига до въвеждането на нетарифни бариери. Трябва да е ясно, че правилата се прилагат само когато е необходимо. Изключение може да има при извънредни обстоятелства, свързани с сигурността на някои държави, но това не трябва да бъде пречка за новаторството и търговията. Очаквам се търпение съвместната работа с докладчика и колегите през следващите седмици. Благодаря. Благодаря и Яна Обрихт от Зелените. Thank you very much. Uh, speaking uh, on behalf... Благодаря. От името на Джин Ламбертс бих искал да поздравя докладчика за проектостановището. Много добро предложение. Бих искал да посоча един момент, който може да бъде допълнително изяснен. В параграф 1 правилно се казва, че трябва да се спазва законодателството на Европейския съюз по отношение на защитата на данните. Нещо, което поменаваме и в резолюцията за преговорите за ТПТИ, а именно, че очакваме, че Европейската комисия трябва да гарантира, че в търговските споразумения има и хоризонтални разпоредби, които дават правото на всяка една от страните да регулира тази област. Тоест дава се възможност за бъдещо развитие на законодателството в това отношение. Важно е това в контекста на търговските споразумения. Подчертаването на ролята на споразуменията също е важно тъй като това е една златна възможност за нас да има трансгранично предаване на данните. това, което вече имаме като предложение, е добро. Благодаря, Анджелика. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на всички представители на докладчиците в Сянка. Всички очакваме нашата съвместна работа, очаквам и предложенията за изменения. Какво стана с всички докладчици в Сянка, пита председателят. Е, те все пак бяха много добре представени от е, координаторите. Наистина чудесно се справихте. Крайен за внасяне на измените 28 септември. 18 часа. Благодаря на колегите, които заместват останалите. Сега преминаваме към точка 5. Европейска прокуратура. Разглеждане на проекто доклада. Както знаете, не за първи път обсъждаме темата. Комисията представи своето предложение през юли 2013 година и сега, след 4 години преговори с съвета, Европейският парламент. О, oh, окей. What that is is a, a, a video message by our... А, това беше видеопослание от докладчика ни. Но а, дали бихте могли, госпожо Матера, да изчакате. Това не е, е видеопредаване на живо, това е запис. Спряхте ли сега записа, за да мога да довърша? Много се оплаших, както и всички вие. Доста плашещо беше. Надявам се, че е, няма да се случи отново. Както казвах, Европейската комисия представи предложението си през юли 2013 година и след 4 години преговори в съвета, сега Европейския парламент трябва да даде своето съгласие по предлагания регламент съгласно член 86. Наистина приключвам след малко. Госпожа Матера ще може да започне след малко. Всички държави, не всички държави членки решиха да се включат в създаването на Европейската прокуратура, така че в случая се прилага метода за засилено сътрудничество по смисъла, на който имаме около 20 държави членки, които ще се включат. Видеото, което виждате, ще се задейства всеки момент, така че съвсем а, набързо бих искал да кажа, че госпожа Матера е в отпуск по майчинство, така че по изключение ще я чуем чрез видеовръзка и по-скоро видеозапис. Благодаря, господин председател, че ми дадохте възможността да предам това послание. Скоро родих малко момиченце и това не ми позволява да отсъствам често от дома. За мен е изключително важно да говоря за значението на приемането на Европейския парламент на регламента за създаване на Европейската прокуратура. След дълги преговори между съвета и комисията се готвим да приключим един сложен правен акт. Бяхме участници в много дискусии за създаването на една институция с ясни правомощия, която да работи ефикасно и защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Благодарни сме на председателствата на съвета, които се следваха, които усърдно работиха по този регламент. Бяха проведени много срещи и разменени много мнения. Европейският парламент следеше внимателно преговорите на всичките им етапи и се постарахме чрез междини доклади, предложения и изменения да повлияем на процеса на вземане на решение, доколкото това бе възможно. Подчертахме изключителното значение за това да бъде осигурена независимост на Европейската прокуратура, като бъдат избегнати всички отрицателни последствия от тъй наречените National League при разпределението на случаите. Въпросът за възлагането на делните дела е основа за ефикасността на прокуратурата. Ако искаме тя да бъде ключов фактор в борбата срещу злоупотребите, трябва да направим така, че администрацията и да работи ефикасно и бързо. Не не бива да бъдат допускани никакви закъснения в разследванията. Трябва да избегнем създаването на една тежка машина, която да не работи ефикасно. Освен това, настояхме да бъдат определени по ясен и недвусмислен начин правомощенията на прокуратурата. А това е особено валидно за престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз. Превъзмогването на последните колебания в съвет и приемането на директивата ПИФ бяха основни стъпки пред предприемането, спънки пред предприемането на регламента. Положихме усилия прокуратурата да има приоритет по случаите на финансови злопотреби и да има балансирани разпоредби за допълнителните правомощия, за да не бъдат използвани те като прикрити механизми, с които да бъде възпрепятствана прокуратурата да упражнява своите компетенции. От чисто европейска гледна точка се надявам в едно не много далечно бъдеще правомощията на прокуратурата да бъдат разширени и да обхванат и другите сериозни престъпления срещу Европейския съюз, например тероризма и незаконния трафик на оръжие. Може да изглежда като утопия, но вярвам, че процесът на съдебна интеграция е основен етап към пълната европейска интеграция. Скъпи колеги, на прага сме на последната битка от един стар, дълъг и сложен процес. Работихме за да осигурим постоянен и ефикасен поток от информация между Централния офис и делегираните европейски прокуратури на държавите членки, между прокуратурата и ОЛАВ, без да забравим, разбира се, Евроюст. Европейската прокуратура трябва да бъде напълно информирана за всички следствия по финансови престъпления, провеждани в държавите членки. Усилията ни се увенчаха с успех. Изразихме съжаление, че се наложиха по-големи усилия поради неучастието на пет държави членки – Малта, Швеция, Нидерландия, Польша и Унгария. Независимо от това, включихме в текста официално признаване на тези страни в правомощите на прокуратурата за всички правонарушения, изброени директива ПИФА, която е най-важната правна основа за регламента. Благодаря на всички докладчици в сянка за ангажираността им и за добрия климат на сътрудничество на всички етапи на преговорите. Благодаря и на естонското председателство, и на комисар Юрова и нейния екип за добрата работа и съдействие. И отново благодаря за вниманието, господин председател. Okay, so that was the video message from the... Това беше видеообращението. Сега ще чуем докладчетите в сянка от социалистите и демократите, госпожа Чиничи от името на Силви Катерина. Благодаря, господин председател. Аз искам да се изкажа от името на колегата Силвия Кафман, която за съжаление днес не може да присъства. Така че възложи на мен а, своето изявление, което ще прочета на английски, така както ми беше изпратено. Колегата Кауфман държи да подчертае във връзка с европейската The Fraud Against става дума за борбата срещу злоупо... финансовите злоупотреби в Европейския съюз. Което струва много на европейския дънакоплатец. Take... Международните власти с не, не, не трябва да понасят цената за това. За това аз подкрепям създаването на Европейски прокуратура. Същевременно не можем да подписваме чек без име. След след като разгледахме текста на съвета, можем да кажем следното. Съвета се предвид повечето от е, нашите забележки. Мисля, че най-после можем да кажем да на за едно чисто европейско решение с цел да бъдат защитени финансовите интереси на европейските данекоплатци. Това ще бъде една допълнителна добавена стойност, вярно само за 20 е, държави членки. Ние ще е, проследиме какви са последиците от това, че някои държави членки не искат да участват и по-специално Полша и Унгария. Бих искала да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за отличната работа и сътрудничеството. Gli altri colleghi di poter aggiungere qualcosa a titolo personale. you very much, Catherine. Thanks. Благодаря, Катрин. А сега от името на, а, на Екаре, госпожа Маковей. Извинете, казах НП вместо Екаре. Извинявам се на госпожа Маковей. Просто след обед е много дълъг. Mulțumesc. După patru ani uh, de negocieri... Благодаря, господин председател. След четири години усилени преговори, най-после Европейската прокуратура може да бъде действително си, надявам се, колкото може по-бързо. Аз бях докладчик за два междинни доклада от Либе и за парламента. Имах възможност да преговарям с министри на правосъдието на вътрешните работи в много държави членки. В тези междинни доклади ние подписахме е, най-важните неща за парламента, който трябва накрая да даде своето съгласие. Между тези въпроси, например, бяха независимостта на европейския прокурор и на всички, които ще участват в, редом с него. Начина по който тези хора се избират, компетенциите им, правомощията, признаването на резултатите на едно разследване в държава членка, различна от тази, където се, където се провежда процеса. Всичко това е в текста и този текст ще бъде гласуван тази седмица в комисия Либе и по принцип след това трябва да пристигне на пленарно. Надяваме се, че злоупотребите срещу финансовите интереси на Европейския съюз те представляват всъщност 500 милиона евро. Значи това са пари, които са откранати от джоба на европейския данъкоплатец. Така че тези пари в голяма степен напускат Европейския съюз. И ние трябва да имаме европейски отговор. Отговора на национално равнище не е достатъчно и това сме го установили. Ето защо имаме нужда от тази Европейска прокуратура. Прокуратурата ще има правомощия, например финансови проучвания, разследвания, така както се определят в директива ПИФ. След това правомощия във връзка с злопотребите с ДДС. Имаше много такива престъпления, злопотреби, така че европейският прокурор ще може да провежда разследване тази област. Този вид трансгранично престъпление, нарушение във връзка с ДНС, ще бъде разследван от прокурора, ако се прехвърли определен прак от 10 милиона евро. За останалите нарушения няма такива прагове, поне за момента. И по същия начин, Европейският парламент ще има правомощия, определени от директивата ПИФ, директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и ще може да налага санкции, да определя санкции, минимални и максимални. По-скоро минимални се поправя говорителката за финансови нарушения, които са много различни ако трябва да се сравнят, примерно, с трансграничното злоупотреба с ДВС. Щеше да е добре всички държави членки да участват в този проект. Щеше да е добре никой да не остане извън и настрани от този проект. 20 държави членки участват, които ще допринесат за създаването на тази Европейска прокуратура и да се надяваме, че и останалите държави членки, които за момента са решили да се въздържат, да не участват в тази нова институция, ще променят мнението си. Тоест, те не искат да им се прилага тази компетенция на Европейска прокуратура, но да се надяваме, че те ще се присъединят към нас. Така че мога само да бъда доволна, че ще гласуваме по този въпрос, защото до тук смятам, че сме постигнали една изключително важна цел. Става дума за съгласие. Текста беше изготвен от съвета и парламента трябва да го одобри. И се надявам, че европе... препоръките на Европейския парламент са взети под внимание. Мисля, че ще може да гласуваме положително тази седмица в нашата комисия и след това в Страсбург. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Не искам да взема думата отново за да обясна колко е важна, значима директивата за защита на финансовите интереси. Защото това е ясно. Най-после Европейската прокур... прокурорска служба ще види ден, бял ден. Чухме нашия докладчик, който ни подчерта значимостта да се създадат условия за защита на финансовите интереси на европейските граждани. Това е само първата крачка, но важното е да се направи тази първа крачка и тя да е някак си съпътствана с прилагането на директивата ПИФ. И нека не трябва да трябва да имаме винаги съвета по токо, защото нека не забравяме и член 86. Но трябва да продължиме да упражняваме натиска, за да можем да разширим в бъдеще и правомощията на Европейската прокурорска служба. посил и да включиме и член 83 международни престъпления. Така че ние не взимаме окончателното решение, но при всички случаи не трябва а, да изпускаме а, от вниманието си възможността за разширяването на правомощията, господин Дъпре. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам от името на господин Луи Мишен, който е докладчик сянка за наша група, но не може да присъства. Най-напред благодаря на нашия докладчик, както и докладчите в сянка за качеството на нашето сътрудничество. Приветствам и подкрепям създаването на Европейската прокуратура и съм много доволен, че голям брой от препоръките и исканията на парламента бяха приети. Най-вече включването на нарушението за злопотребите с ДДС в компетенциите на, на прокуратурата. За съжаление, след 4 години преговори не можа да бъде постигнато пълно съгласие в съвета. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз означава отговорността, споделената отговорност на Европейския съюз и всичките държави членки. И аз не мога да приема, че бюджетът на Европейския съюз, т.е. парите на данъкоплаците е, могат да имат различна степен на защита в Европа. А това е именно което ще стане, тъй като няколко държави членки, Полша и Унгария, между които, които са най-големите е, потребители на европейски фондове не искат да участват. Така че аз искам да изразя две желания за бъдещето. Най-напред, е, колкото може повече държави членки да се присъединят към усиленото сътрудничество и, ако е възможно, преди създаването на Европейската прокуратура, която ще се състои 3 години след излизането в сила на регламента. Второ, да страните, които остават извън това сътрудничество, надявам се, че ще бъдат ще сътрудничат с Евроюст, за да улеснят разследванията и преследванията на нарушенията, извършени в Европейския съюз. Това е най-малкото. И аз искам да, господин председател, добавя един личен коментар. Ние ще гласуваме многогодишната финансова рамка и се надявам, че по този повод ще помислим за това да се включи една клауза, която означава така, че печалбите от потреблението на, на структурните фондове да бъде само за, да, ако се включат в тези институции, които ние създаваме. Благодаря. Um, Благодаря, Жераш. Господин Патрон. Бих искал просто да задам един въпрос на докладчиците в Сянка. Вие казахте 20 страни. Е, доколкото разбирам, Полша, Унгария, Обединеното кралство не участват. Сега ще има и Брексит, ама това е друг въпрос. Та моят въпрос е следния. Прокурорът може да използва и другите законни инструменти, като например между, международната заповед за арест. Той може ли някак си да заобиколи тези страни, които не участват, като използва законните инструменти, с които разполага. Бих се радвала, ако мога да получа отговор на този въпрос. Може би комисията. Аз после, а сега господин Албрехт. Нашата група приветства факта, че най-после постигнахме споразумение относно ЕПС. Смятаме, че това наистина е крачка напред към интегрирането на Европа. Нещо, което е от огромно значение, защото това ще улесни сътрудничеството на правоприлагащите органи и ще спомогне за създаване на по-нататъчни общи хармонизирани стандарти за правоприлагането при наказателно правни престъпления. Важно е след това да създадем и високо, високи стандарти, свързани с различни етапи, като например предварителния арест и други. В дърчта на господин председателя на Европейският съюз се съдържаха няколко елементи, които имаха за цел да насърчат създаването на тази служба колкото се може по-бързо, за да можем наистина да и разполагаме с инструменти за борба срещу международния тероризъм но е хубаво и останалите държави членки да се присъединят колкото се може по-бързо. Сега мисля, че не можем да убедим Обединеното кралство да се присъедини към нас, но останалите държави членки би трябвало наистина колкото се може по-бързо да се присъединят. Така че ние трябва да поискаме от е, парламента това да бъде една, една от, едно от условията, наистина. Господа Чиничи. Благодаря, господин председател, че отново ми давате думата. Този път лично искам да се изкажа. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха с а, е, докладчицата и докладчите в Сенка по тази важна работа. Мисля, че в много пъти когато се говори за прокуратурата, това е един от най-големите успехи в областта на наказателното право. Това ще бъде един орган на европейско равнище за координация и ще защитава интереси, финансовите интереси на Европейския съюз и с най- ще се натовари с най-сериозните престъпления, трансгранични престъпления. Трябва да кажа, че беше постигнат добър компромис от техническа гледна точка, беше добро съгласуване за компетенциите на Европейската прокуратура. Искам да благодаря също и колегата Лопес Агиар, който работи по директивата ПИВ, която предхождаше всъщност чисто технически текста за Европейската прокуратура. Важно е че се бяха включени в процедурни гаранции в този текст и защитата на личните данни. Остава, разбира се, както го подчертахме, съжалението, че това е, ням, се наложи на засилена засилено сътрудничество нямаше единодушие. Аз подчертавам също и вярвам, че все пак това е един много важен резултат. И във функция от това, което казаха колегите преди мен, не само, че трябва да се засили е, сътрудничеството в е, наказателната сфера между държавите членки, за да се справим с най-сериозните трансгранични престъпления, но и е, да се може прокуратурата да работи е, по разпоредбите на договорите и да се разширят правомощията на тази прокуратура върху други престъпления, защото знаем, че много често финансовите престъпления са свързани с престъпната организирана престъпност, както, както например тероризма, който се финансира чрез такива е, финансови престъпления в Европейския съюз. Така че аз също изразявам положително становище за одобряването на е, това досие на регламента и, и също се надявам, че в е, близко бъдеще е, съгласно да, да може да се решат правомощията на компетенциите, за да може и да се засили по-добро сътрудничество между Европейските съюз пред срещу най-големите сериозни престъпления от трансграничен характер. Благодаря, господин председател. Госпожа Макове, искате да се върнете до, към този проблем? А много накратко, много ви моля. Бих искал да отговоря на казаното от колего. Бих искал да. Бих искал да отговоря на това, което каза колегата за трансграничните престъпления, като злоупотребата с европейските фондове, например, изисква един а, трансграничен отговор на европейско равнище. Иначе винаги ще вървим след престъпниците, те ще ни изпреварват. Ние по-настоящем провеждаме такова съдебно сътрудничество, но за борбата срещу на злопотребата с европейските пари, за съжаление, не сме много ефикасни. Тук губим повече от 500 милиона годишно. И това е причината, преди която имаше нужда да се направи повече. Европейският прокурор, който ще се занимава с след следствието от началото до края, ще може да намери по-бързи решения, отколкото тези, които могат да се очаква чрез полицейското сътрудничество. Освен това, тези пари ще могат да бъдат сезирани и така да се върнат в джобовете на европейските дълкоплаци. И сега дам думата на господин Бълни, който е последния ни сега мога ли да кажа нещо на полски? Полско. Да, аз е, ние се произнесохме за този проект. Няма никакъв е, конституционен аргумент Польша да отхвърли този проект. И се надявам, че Полша ще се върне в е, пътя, който да ни позволи да сътрудничим с другите държави членки. Днес отхвърлянето на този проект е чисто политическо. Okay, thank you, Благодаря, господин Бони. Благодаря за това, че бяхте кратък. Предвид значимостта на тази тема, може би комисията иска да каже няколко думи Питър Шонка. Много набързо. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. За съжаление, докладчика го няма. Но получихме много голяма подкрепа от вашата комисия. Предложението на НП мисля, че наистина е ще се получи консенсус. Това ще бъде наистина една важна крачка за Европейския съюз по пътя на защитата на европейския бюджет. И по този начин това ще бъде наистина крачка за установяването на европейско пространство на правосъдие и свобода договора се предвижда всички държави членки да защитават финансовите интереси на Европейския съюз, независимо дали участват в Европейската прокурорска служба или не. Това е задължение и на всички агенции. Суд сега. А, а, Обединеното кралство няма да участва, но може да работи с Европейската прокурорска служба, като се взаимопризнаят а, правомощията на съответните органи. От, а страната признае Европейския орган и съответно Европейския съюз, националния орган на страната. Така че, мисля, че никой не е на, а, освободен от задължението да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Договорите го предвиждат в съседните ще бъде в рамките на Европейската служба, за другите ще бъде чрез участване в разследванията и така нататък, но при всички случаи е, сътрудничество ще има и с страните, които не участват, които най-вероятно, надявам се, ще открият добавената стойност на участието най-важното в момента и нашата основна цел е да защитиме бюджета на Европейския съюз, а по-нататък ще има и някои стратегически насоки, както каза председателя на комисията, но за сега просто трябва на практика да създадем службата и да започне тя своята работа. Благодаря на всички. Благодаря на докладчиците в Сянка за свършената работа. И ще гласуваме тук в нашата комисия и следващата седмица в пленарна зала. Благодаря ви, колеги. А сега минаваме към точки 6, 7 и 8. Това са въпроси в очакване на отговори от е, комисията. Е, въпроси, които бяха зададени, но не бяха получени отговори в необходимия срок, така че ще дам думата на авторите на а, въпросите и след това ще помоля комисията да излезе с, с отговори. Всичко това трябва да стане много бързо. Затова ще помоля Софи, господин Депре и а, господин Полнезета бъдат много кратки. Първо Софи Интфелд. Какъв беше въпроса, който вие зададахте? Благодаря, господин а, председател. Можете да прочетете въпроса, така че няма да ви го повтарям. Получихме отговор от комисията преди уикенда. Комисията продължава да, см... да смята, че все още има проблеми. Комисията продължава да да, да търси възможности за някакво уреждане на въпроса с Обединеното кралство, т.е. 5 години след като с... казахме, че изискванията за допълнителна застраховка не отговаря на изискванията на европейският е, на европейското законодателство. Още веднъж повтаряме същото и е просто приканваме правителството на Обединеното кралство да промени нещата. Какво значи това, че значи европейското законодателство може да се дълкува и да се прилага както си иска от е, държавите членки? Така че хората не знаят какво ще бъде техното бъдеще. Те не знаят е, дали ще дали ще получат утре някакво писмо, да им, което им, ще им каже, айде напуснете страната след няколко седмици. А, има, има хора, които не могат да си намерят а, работа, защото а, работодателите се страхуват в момента да наемат европейски граждани. Хората живеят в, а, в ужас, в а, тревога. Така че какво искам, как, как, какво, какво да направят? Трябва да, трябва да се започне процедура за нарушение за това, че не се прилага европейското законодателство и това е нещо, което трябва да стане веднага. Да, директивата за свободното предвижване, пък и госпожа Викстрам е тук. Така че обръщам се към комисията. Какво ще отговорите? Благодаря, господин председател. Както каза господин Интфелд, аз разбирам, че отговор е изпратен на парламента на 18 септември. Доколкото разбирам, вие сте получили отговора. В съответствие с договора, Европейската комисия трябва да отговори на въпросите на Европейския парламент, след като се договори колегиума. Трябва да има вътрешна консултация, да се одобри решението чрез съответната процедура, за да може да се изпрати отговора. Председателят Юнкер поиска всички членове на колегиума да предоставят голямо значение на отговора на писмените въпроси на Европейския парламент. Идеята е да се дадат политически отговори на политическите въпроси. А по същество госпожа Инфелд вече говори за отговора. Един елемент, който е в нашия отговор е, че има трайна съдебна практика. Казва се, че в светлината на скорошната съдебна практика относно достъпа до економически неактивни европейски граждани до социални придобивки и с оглед на последните развития, Европейската комисия все още има някои безпокойства във връзка с спазването на европейското законодателство поради факта, че членството в НХС здравната каса на огнено кралство не се смята за здравна осигуровка на економически неактивен гражданин по смисъла на член 7а и Д на директивата. Ние обаче отделяме голямо внимание на тази процедура по нарешение. Надяваме се да има възможност за това Обединеното кралство да промени правилата си, за да се съобрази с мотивираното становище на Европейската комисия в това отношение. Виждам, че двамата колеги искат отново думата. Но наистина трябва малко по-бързичко, защото господин Полези, и господин Диопре също трябва да вземат думата. София после госпожа Викстром. Вие току-що изчетохте това, което получихме като отговор на хартия, но това не е отговор. Питам. британската система отговаря да или не на европейското законодателство. Не забравяйте, че хората ни гледат. Те не разбират европейски жаргон като нас. Не са свикнали да четат между редовете. Искат да знаят какво е положението. Искат да знаят. Това ще ми помогне ли? Ще бъде ли сигурно положението ми? Да или не? Ще ме изритат ли от държавата след като десетилетия съм живял там? Да или не? Това искат да чуят хората. Вие какво казвате? Да или не? Простичко. изискването на CSI съответства или не с европейското законодателство? Ако не, тогава какво ще направи Европейската комисия? Може ли простичко за обикновените хора да го кажете? Хората, които ние представляваме, хората, които се предполага, че и вие представлявате, както и ние в Европейския парламент, тези хора разчитат на вас, европейските граждани. Те разчитат на Европейската комисия, а на нея не и дреме за процедурите. Иска да знае, да или не, толкова ли е трудно, председателят. Преди да отговорите простичко, да чуем Сесилия. Благодаря, господин председател. Благодаря, Клод. И аз ще опитам да си меря езика. Но трябва да ви кажа, че и аз съм също толкова а, разочарована, колкото и колежката. Този въпрос много притеснява обикновените хора от различните държави членки на Европейския съюз. Хора, европейски граждани, които десетилетия живеят в Обединеното кралство. Една от тях е жена, която на 35 години е женена, живяла е там, плащала си данъците, И тя получава писмо сега от британските власти, в които се казва, че има 6 седмици да напусне страната. Що за отговор е това от британските власти? А ако както Софи Интвел току-що правилно посочи, наистина това е положението, то тогава това не е в съответствие с европейското законодателство. Я всеки един европейски гражданин трябва да се ползва от своите основни права. Да се върнем на отговора ви. Аз ви уважавам, че сте успели така умело да изготвите такъв дипломатичен отговор. Така скромничко формулиран беше нашият а, въпрос и очаквахме отговор с една дума да или не. В съответствие с европейското законодателство или не. Чуйте ни, ние продължаваме да чакаме отговора ви. Okay, uh, obviously, is... Доста натиск оказват върху вас. Извинявам се на господин Дюпре и господин Полиезе, колкото се може по-бързо ще се спрем на вашите въпроси. Вижте, да кажа и аз нещо, да добавя към казаното от двете колежки. Допълнителен въпрос към комисията. Парламента бе критикуван, както и председателят на председателския съвет бе критикуван, че се отправят към Европейската комисия въпроси, свързани с европейското законодателство. Но това са добри въпроси и не получаваме своевременен отговор. задаваме релевантни въпроси и би било добре да получаваме такива отговори. Това е от гледна точка на процедурата. В противен случай ние нямаше да сме сега тук, ако, не беше, е, ако беше изпълнен срока. На следващо място. Европейската комисия върши чудесна работа, но наистина трябва да разберете, че когато изпращате отговор, не трябва да избягвате да ни отговаряте. Както казаха и двете колежки, наистина въпросът е изключително важен за хората, които представляваме. Да или не? Earlier, Както вече казах, е, ние сме колегиум не мога така да ви представя отговора. Дали е да или не, трябва да се произнесе колегиума. А на въпроса ви за графика, доста е сложно. Отново ще ви препратя към съдебната практика. Не зная дали знаете, че има няколко решения постановени в този контекст. Гарсия Нието, Дано, Комисията срещу Обединеното кралство – това са важни е, съдебни дела, които също имат значение. На третия ви въпрос, в отговора казваме, че ние също се безпокоим от случващото се. Все още предстои да направим оценка на конкретния случай. Председателят. Разбираме, че тук ви поставихме под натиск, а, вие представлявате решение на колегиума. Моля ви да отнесете информацията до комисаря Юрова. Не сме удовлетворени нито от процедурата, нито от отговора по същество. Разбирам, че това е решение на колегиума. Софи, 10 секунди само. Разбирам какво казвате. Може само да ни кажете това, което са ви казали да ни кажете. Но, господин председател, може ли да поканите а, съответния комисар Госпожа Юрова, казва председателя, да, да дойде тук в нашата комисия, колкото се може по-бързо, за да получим политически отговор, защото хората в Обединеното кралство, както каза Сесилия Викстром, заслужават бърз отговор. Председателят, аз в главата си вече съм поканил комисаря Юрова. Да, ще поканим. Мисля, че госпожа Викстром ще се съгласи. Казва ни се, че, че задаваме неправилни, лоши въпроси на Европейската комисия, на които те се смели. Като зададем сега сериозен въпрос, ами да ни отговорят поне на време. Господин Дюпре, имате въпрос? Имате думата, извинете. Последващият въпрос за Carrier Great Network Address Translation. Благодаря, господин председател. Все по-честото използване на системи, някои системи за доставчиците, технологията CGN е, дава на достъп, дава възможност да се сподели адреса IP е между няколко потребители едновременно. Така че технически става много трудно те да се съобразят с законовите си задължения, да могат точно да идентифицират потребителя, който е зад адреса IP, тъй като е, повече, по, по някой път повече от хиляда души споделят един и същ адрес. Белгия сключи един договор с доставчите на достъп, които се ангажират да ограничат броя на потребители за всеки адрес IP. Тоест да ограничат тази технология CGN и да преминат нова, към новата, новата технология на интернет протокол, което дава възможност за безгранична комбинация от IP. И въпросът ми е, дали не трябва да бъде поет, започната една е, законодателна инициатива в, този, в тази област и проблема с ИЖН не трябва ли да бъде разгледан в рамките на форума Интернет Европейски съюз? Това беше въпроса. Благодаря. Okay, thank you very much, So, again, not on time. The... И тук е, не сте отговорили на време. Нека да чуем комисията относно процедурата и по съдържанието. Благодаря, господин председател. Да се спра наказаното от колежката от Генерална дирекция правосъдие. Тя правилно посочи, че понякога ни отнема дълго време да приемем отговора. На 17 септември ви е изпратен отговор на този въпрос. А по същество, да, признаваме, че този проблем, който очертахте, съществува. Той е голямо предизвикателство за правоохранителните органи в Европа и не само. Примера с Белгия е едно обещаващо начало. Примера с Белгия е едно национално решение за начина на използване на IP адресите. Но отвъд Белгия решение на този проблем не е намерен. Опитваме се да намерим решение в съответните регионални регистри, които са пет в световен мащаб. Опитваме се да работим под тази система, която според нас е доста обещаваща. Опитваме се да намерим решение – Междувременно комисията иска IPv6 също да се прилага в Европейския съюз. За това ще трябва да има оценка дали е съвместима тази система. Приканваме държавите членки обаче да погледнат примера на Белгия и да сключат подобни доброволни споразумения с доставчиците на интернет. Благодаря, Жерар. Искаш ли отново думата? Е, Накратко. Аз е, искам да почетая факта, че Белгия е пилот в е, тази област, така че държа да го почетая. Много внимателно прочетох отговора, който беше даден от господин Авраам Ополус и казвам, че комисията е, осъзнава добре проблема. Тя подкрепя направените усилия, за да информира всички за тази проблем. Беше повдигнат въпроса през 2017 по време на последното заседание. Европол също даде своето мнение, но аз съм малко изненадан. Дали а, е, осъзнаването е политически акт или комисията има компетенциите да се намеси. И ако е така, ако да, защо не го прави? Има преди законно. Oh, ah. Зададоха ви още един въпрос. Желаете ли да отговорите? Чухте ли въпрос? Искате ли да отговорите набързо, за да приключим? Thank you. Um... Благодаря. Имайки предвид глобалния характер на проблема, намирането на решение на форумите, които изброих, петте регионални регистъра, които съществуват на различните континенти, според мен е една добра стъпка напред, за да намерим глобално решение на проблем, който не е само европейски по своя характер. А относно други решения, те не са в правомощията на моята генерална дирекция, така че се опасявам, че не мога да коментирам. Председателят, приключваме и по тази точка. Господин Полиезе, имате думата по следващия въпрос за разширяване на обхвата на мерките за преместване на лицата от Италия и Гърция. Господин председател, исках да кажа, че на 12 септември ще имаме писмен отговор от господин Аврамополос, но трябва да го разискаме. Аз представих едно запитване, което беше потвърдено от Елизавета Гърди и други колеги, като взема под внимание една резолюция, която беше одобрена с е, широко мнозинство на 18 май. Става дума за плана за програмата за пренастаняване, за която трябва да позволи разстановянето на е, е, бежанци от, Евро... от Италия и от Гърция. Последната дата е 28 септември, която беше определена от комисията, са, бяха презаселени 9000 от Италия и 20 065 от Гърция, т.е. много по-малко от 10%. Така че моят въпрос е, що се отна... във връзка с резолюцията, където се предлага на комисията в, в програмата да има едно продължаване на плана за пренастаняване. В светлината на получения отговор комисията твърди, че в... не може да се предвиди такова продължаване на срока. Защото трябва да има промяна на регламента от Дъблин. Така че аз съм съгласен, че ние трябва без съмнение да ускорим работата, за да из, да променим Дъблин 3, но е, междувременно мисля, че е важно комисията да помисли за предложи нов е, план за пренастаняване. Тоест, е, две години бяха имаше 18% в благодарение на егоизма на някои държави членки, този план всъщност е, почти се е провалил. Така че комисията може да преразгледа този въпрос, ще бъде добре. Да чуем отговора на комисията. Thank you, Chair. Uh, Благодаря, господин председател. Относно процедурата, извинявам се за закъснели отговор. Изпратихме го на 12 септември. Ще повторя това, което казаха вече колегията от Генерална дирекция правосъдие. По същество за нас първия приоритет е хората, които трябва да бъдат преместени, да отговарят на съответните условия. А утре е деня, в който ще видим колко хора са напуснали Гърция и Италия, за да бъдат преместени трансфера може да се извърши след 26 септември. Както казахме и в предишния си доклад, всеки път, когато докладваме информация на тази, в тази зала, винаги сме казвали, че тези, които са дошли до 26 септември, подлежат на преместване, така че Италия и Гърция трябва да могат да изпратят заявки за трансфера. Трансфера ще се случи след 26 септември или в разумен срок малко след това. Това са основните приоритети. А относно структурните решения на проблема, не трябва да се взимат двустранни решения и временни такива. Нуждаем се от механизъм, който да вземе предвид предизвикателствата, кризата, механизъм, който да работи добре и при нормални времена. Относно резолюцията от май 2017, осъзнаваме, че вие искахте да се продължи решението на съвета. Както вече казах, за нас първо най-важно е а, да се тра... преместят тези, които отговарят на условията. А относно продължаването на решението на съвета, бих искала да ви препратя към едно съобщение, което ще бъде прието в среда на 27 септември. Точно в рамките на средносрочния преглед на дневния ред в областта на миграцията. Господин Полезе, трябва да продължим напред. Uh, Благодаря на колегите за търпението. Благодаря на всички, които повдигнаха различни въпроси. И ще изпратим покана на комисаря да дойде да ни даде политически отговор. Ще гласуваме съвсем накратко. Ще разгледаме точки 9, 10 и 11. Съвсем накратко. Три искания за консултация получени между края на юни и средата на юли относно автоматизирания обмен на данни. Госпожа Грапини е представлявана от госпожа Балайова. господин Щетина е тук. Трите предложения ще бъдат гледани по упростената процедура по смисъл на член 51 от правилника. Аз съм докладчик по досието за Гърция и подкрепям предложението на съвета без изменения. Нека да чуем другите двама докладчици за другите две досиета. За да видим дали те са съгласни с предложението. От името на госпожа Мария Грапини, Моника. Ти ще говориш от нейно име. Да, благодаря Клод. От името на госпожа Мария Грапини бих искала да ви информирам, че Европейския парламент прие е, решението за приложение на съвета във връзка с лансирането на автоматизирания обмен на данни по отношение на данни за регистрация на превозните средства в Чешката република по смисъл на член 12 от решението от 2008 година. Съвета приложи специална процедура, за да провери дали държавата членка може да прилага подобен автоматизиран обмен на данни. На 17 май 2017 година, след като досието бе гледано в работната група в съвета, бе взето решение, според което Чешката република изцяло отговаря на условията от глава 6 от решението. Um, Накратко да чуем господин Штетина за Португалия. Съгласен ли сте? Thank you for the floor, Chair. Благодаря, господин председател. Португалия изпълнява всички условия, затова предлагам да одобрим предложението на съвета. Кратко и ясно, казва председател. So there are no, um, yeah, there are no objections then. Thank you to... Ако не възразявате, благодаря и на двама ви. Никой не възразява. Приемаме предложението. Relieved. Okay, that's fine. Everything's fine. Всичко е наред, чудесно, с което приключваме дискусията по тази точка. Um, so we can come to the votes, which are... Do we have to do 8, 8, 20? Преминаваме към режим на гласуване. Трябва ли да изчакаме? Добре, кратка почивка до 18.25. Това са 6 минути. Did I hear a moan from people? You want... Някой оплаква ли се? Искате да гласуваме преди да дойдат всички колеги, така ли? Точно в 6.25 ще гласуваме. Ще лишите колегите от правото им на глас. That, може да гласуваме и сега, но има колеги, които идват към залата в момента, така че да изчакаме 6.25, както е по програма. Ще гласуваме точно в 6.25. Пригответе картите си, съвсем кратко гласуване предстои. Colleagues, we're just waiting for the Колеги, просто очакваме докладчика. Не можем да гласуваме, докато не е дошъл докладчик. Okay, colleagues, we proceed to the vote. Така, колеги, ще гласуваме е, Решение на съвет относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с визовата информационна система в България и в Румъния. Нашия докладчик, господин Августин Дяздемер, искаше да кажеш нещо? Не. Тогава гласуваме електронно, след като господин Чеховски и господин Лопес Агилар също да го Не го чакаме. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. един глас повече от НП. Много ви моля, един да си изтегли картата за гласуване. Край на гласуването. Приемат се с 36 гласа за и 3 против. Господин Диаз Демера, благодаря ви. С това приключваме, колеги.